с през сделките за финансиране с книжа. Първият, комуто ще дам думата, е самият е, докладчик, господин Ренато Сор. Имате думата. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Господин заместник председател на комисията, госпожи и господа, е почти към края на законодателната процедура сме е, която а, е, а, е, ангажира усилията ми вече година и половина и аз се надявам да се стигне до окончателен положителен е, резултат. Става въпрос за законодателството, регламентиращо финансирането чрез ценни книжа. Аз съм в значителна степен удовлетворен от протеклата процедура, не просто защото това е първият законодателен доклад, по който работи Европейския парламент, а и поради постигнатия компромис между двете големи цели на нормативната уредба. А именно създаването на един ефективен ликвиден пазар на е, такива финансови инструменти, а от друга страна прозрачност, е, ясна уредба за неутрализиране на системния риск на финансовите пазари кризата в Съединените щати от 2007 година, която след това е, малиеносно се разпространи из целия свят и засегна Европа прояви по един красноречив начин не само пълната взаимосвързаност на субектите в банковата система по цял свят днес, а и връзките между класическото банково дело и, да се каже, банковото дело в сянка. като има е, редица субекти на този на финансовия пазар въобще, които е, се занимават фактически с е, традиционно класическо банково дело, но не подлежат на същия банков надзор и регулации. Много от сделките съответно водят до прекомерна задлъжнялост на контрагентите, най-вече на, на институциите, които са посредници, е, поражда се твърде висок риск, това число системен. Е, банковото дело в Сянка по оценки през 2011 година е реализирало повече от 50 милиарда е, евро, превишаващо брутния вътрешен продукт на, на цели държави. Трябва да се разкъса тази връзка е, е, между е, законната банкова дейност и, и тази, която се провежда нерегламентирано. Междувременно бяха разработени редица препоръки за увеличаване на сигурността и прозрачността на системата, без да се накърнява ликвидността на пазара, за да се осигуряват безпрепятствени финансови потоци. Уредбата, която предстои да приемем, усъвършенства значителни елементи е, от този пазар. Първо, въвежда се изискването е, всички транзакции да се регистрират в централна база данни, благодарение на което може да се следят търгуваните обеми. Е, по-нататък осигурява се по-висока степен на прозрачност на работата на инвестиционните фондове на пазара и най-сетне по-добре се регламентират сделките, при които ценни книжа се дават в обезпечение в формата на секуритизация. Получава се по-добра връзка с действащи вече нормативни актове в тази област, това число регламента ЕМИР за пазарите на ценни книжа. Постигнатият компромис е, е добър и аз се надявам утре на вота резултата да бъде прият. Благодаря, господин докладчик. От името на комисията отново давам думата на нейния заместник председател, господин Добровски. Okay. Така, и за пореден път. Благодаря, господин председател, уважаеми госпожи и господа. Е, Много се радвам, че не се отдава тази възможност да, да, да обсъдим този въпрос за регламента за финансиране чрез ценни книжа. Благодаря на докладчика на парламента и на съдокладчиците в сянка за извършената от тях работа. Регламентът ще повиши безопасността и прозрачността на финансовия пазар. Е, ще бъдат е, изпълнени препоръките на съвета за финансова стабилност в рамките на Г20. И регламентът се вписва в редица нормативни актове, които вече са прияти за регламентиране на банковия сектор, сянка в това число е, е, е, регламент, който намалява риска на пазарите на дериватни инструменти, както и за регулиране на инвестиционните фандове. Всички е, от вас, които е, следите работата по този регламент, е, знаете, че става дума за сделки, при които ценни книжа се използват за обезпечение за ползване на заемни средства в брой и обратно. Тези транзакции са необходими, тъй като те разпределят риска, осигуряват по-добро функциониране поначало на финансовия пазар. Но по време на финансовата криза стана ясно, че не познаваме добре този сегмент на пазара, а без надежна информация надзорът е, става по-труден. Европейския съвет за е, системния риск, Европейската централна банка, съвета за финансова стабилност стигнаха до единодушната констатация, че е необходимо да се регламентира този пазар. Е, комисията споделя това становище и аз съм удовлетворен, че сме на последния етап от е, постигането на съгласие по регламент, който ще увеличи прозрачността на пазара. Благодаря на парламента за извършената работа е, по тази материя. Радвам се, че постигнато от вас поразумение, от вас споразумение със съвета постига търсения баланс. Регламентът първо ще въведе задължително регистриране на сделките в е, е, централни бази данни. Надзорните органи така ще могат по-добре да следят рисковете и при необходимост да вземат целенасочени мерки. На второ място фондовете ще станат по-прозрачни от гледна точка на инвеститора, както чрез редовната отчетност, така и в предшестващите инвестиционни подписки и документи. Инвеститорите ще разполагат с необходимата информация за разумни инвестиционни решения. На трето място е, ще се повиши е, прозрачността на е, повторната употреба на ценни книжа в качеството на обезпечение. По този начин ще се избегне ефектът на доминото. Законодателството доразвива натрупания практически опит от прилагането на регламента за пазарите на ценни книжа. ще се намали, можем да кажем, тежестта върху малките и средни предприятия. Отчетността ще се свежда само до това, което е необходимо за е, провеждане на регулацията и надзора. Надзорът ще може да получава достъп е, до, до данните, които се съдържат в е, базите данни европейските органи за надзор, за, за регулиране на пазарите на ценни книжа ще разработят по-нататък правилници за приложение. Комисията е, държи да регламентира пропорционално, т.е. не повече отколкото е необходимо. Прозрачността обаче е нераз... важна част от, от нашата програма в тази област. В интерес на и инвеститорите за насърчаване на отговорно пазарно поведение и предприемане на целенасочени действия при необходимост възоснова на конкретни сведения. Регламентът ще бъде важна стъпка към постигането на нашите цели. Очаквам с интерес разискванията и вота на пленарната зала. Благодаря. Представителите на политическите групи ще получат думата. Сега първо от името на НП госпожа госпожа Хюбнер. Минута и половина. You, uh, Благодаря, господин председател. Благодаря е, и на вас, господин комисар, скъпи колеги. Този регламент е, ще допринесе за повече прозрачност е, в финансовия сектор при сделките за финансиране. Сделките би трябвало да са добре регламентирани и да се осъществяват при определени условия. Естествено, ние очакваме да се уреди по-добре не само банковия сектор, но и не банковия сектор. Сделките за финансиране с ценни книжа е, ще е, разкрият повече възможности за е, инвестиции при условията, които ще се контролират от Европейския банк, орган за ценни книжа и пазари. Е, след като е, влезе в сила е, Емир, ще можем да разчитаме на повече данни и на по-добре регулиран банков и небанков пазар. Надяваме се, че и вторичното използване на ценните книжа ще бъде много по-добре регламентирано след влизането в сила на ЕМИР. Освен това, е, контрагентите е, би трябвало също да участват много активно в е, уреждането на условията за използване на сделки за финансиране с ценни книжа. Йонас Фернандес има думата сега от името на социалисти и демократи. Благодаря, господин председател. На първо място благодаря на докладчика за свършената работа през изминалите месеци, за това, че благодарение на усилията бяха внес, беше внесен това предложение в пленарна зала, тъй пазарите не са регламентирани добре, няма прозрачност, е, нужно е да има надзорни механизми и да бъде подобрено качеството на наличната информация. Смятам, че ние дадохме ценен а, принос а, към текста на комисията този проект за а, Съюза на капенталовите пазари е много амбициозен проект. Не се цели постигане на нови пътища да стигнем до а, тези пазари в сянка, по-скоро да изградим една стабилна основа и да изградим съюза на тази база. Благодаря от името на Екаре депутат Олос Ожок. Благодаря, Благодаря. Първата цел на този доклад е да се повиши финансова стабилност в Европейския съюз. Тази цел може да бъде постигната само ако се повиши прозрачността на търговските операции, в това число транзакциите за финансиране чрез ценни книжа. Групата на европейските консерватори и реформисти в сътрудничество с Народната партия и АЛДЕ е, внесохме изменения и допълнения към текста и смятаме, че благодарение на тях е, разсейваме някои съмнения, свързани с някои спорни положения. Е, така, например, ние настояваме да се уликотят информационните изисквания за котиране на борсата дружества. Иск включваме също така една разпоредба свързана с е, обесценката на обезпечението. Има обаче е, достатъчно механизми, смятаме, които ще осигурят постигането на поставените цели. Благодаря. От името на Алде, господин Дебакър има думата. Имате думата. Две минути. Благодаря, господин председател. Е, дебатът, който водим е, днес, тази вечер, е, надявам се, ще допринесе за повече финансова стабилност в европейската економика. Сделките за финансиране с ценни книжа е много важен елемент от финансовия пазар и е, трябва да поздравя екипа, който е работил по текста, защото е, подходът е балансиран. Е, в крайна сметка ние ще постигнем не само финансова стабилност, надявам се, но и ще можем съвсем целенасочено да използваме този инструмент за сделки, които ще се докладват на Централния депозитар, е, е, което ще е, намали на сделките, които не са обезпечени и съответно представляват неправомерно висок риск. Освен това, ще можем да разпределим по-добре риска, след като правилно сме го оценили и ще се допринесе за повече прозрачност чрез вторично използване на активите. Ще можем при всички положения да разчитаме на една много по-стабилна правна основа за функционирането на финансовия пазар, на банковия и небанковия пазар. Всички страни ще имат е, възможност е, за е, един добре балансиран срок, при балансиран подход да поставят своите искания и да преценяват шансовете си. С радост ще гласувам за този доклад утре. Благодаря. Давам думата на Бернар Моно от името на а, Европа на нациите и свободите. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, паралелното финансиране, иземващо е, от е, класическата банкова сфера е, в такива финансови операции, е заплаха за стабилността на финансовите пазари по целия свят. Тази дейност реализира трилиони долари трилиони долари или, или евро в страни от полезрението на надзорните органи. В приятата уредба обаче не всичко е както трябва. Амбициозността не е достатъчно висока. Е, е, необходимо е реално е, разделяне на търговските банки от спестовните банки. Разбира се, за да се постигне това разделение, трябва да се разкъса и връзката между политиците и финансовите лобита. Um, Благодаря. Сега госпожа Томс от ТНП, минута и половина имате думата. Благодаря, господин председател. Глобалната криза е, ни показа, между другото, грешките на финансовите ни системи. Кризата ни показа колко бързо може е, да стигнем до тежки престъпления. Грешките в финансовата система позволяват е, невероятно обогатяване, натрупване на бърза печалба. Но бързата печалба е, обикновено е свързана и с болезнени загуби. Точно това трябва да предотвратим, защото до този момент винаги дъвнакопаците са плащали за грешките. По тази причина е необходима прозрачност не само при банките, но и при останалите финансови институции. В Словения е, има големи проблеми с банковия сектор. Да накупаците, гражданите на Словения трябваше да платят много висока цена. И все още не знаем какво точно се е случило. Е, Моята партия многократно е настоявала за отговор е, е, във връзка с случилото се в е, банковия сектор. И всеки път получаваме отговора, става дума за банкова тайна. Да, естествено, че има банкова тайна, но не бива да се прикриват престъпленията и престъпниците зад банковата тайна. И е, навсякъде трябва да влязат в сила новите правила. Благодаря, Нина Джио. Благодаря, господин председател, господин комисар. Поздравявам колегата Ренато Сорво за чудесния доклад. Той носи отговорност за това да има повече прозрачност в транзакциите с ценни книжа. Основните предпоставки за този доклад е, всъщност е, целят това да подобрим надзорните функции и да осигурим по-голяма прозрачност в този вид транзакции в финансовия сектор, като се гарантира ликвидност, но също така подобряване на вторичните пазари и е, по-добро освояване на капиталите. Освен това се предвиждат изисквания за докладване на транзакциите, което позволява по-добро проследяване на концентрацията на рискове и тяхната измеримост. Радвам се, че доклада осветлява тези паралелни капиталови базари, които извършат изключително високо рискови операции, а това е от решаващо значение за успеха на Съюза на капиталовите пазари. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор е Барбара Капел за една минута. Благодаря, господин председател, господин комисар. Е, след избухването на финансовата криза стана ясно, че прозрачността трябва да бъде подобрена не само в традиционния банков сектор, но и в сенчестия банков сектор. Защото там най-вече е, се извършват повечето е, сделки за финансиране с ценни книжа. И е, така както е, се предвижда в е, настоящия доклад, ще можем да намалим риска, системния риск, ще можем да регулираме по-добре този сектор, включително и сенчестия банков сектор и ще е, повишим степента на прозрачност за вложителите и за инвеститорите. Така кредитните институти, е, борсите ще бъдат задължени да публикуват информация за сделките за финансиране с ценни книжа. И компаниите ще трябва при всички положения е, да настояват и да държат на едни по-низки цени и такси за тези сделки. Е, търгуваните е, на борсата дерифати също би трябвало да бъдат регулирани по-добре. Само така ще постигнем действително по-добро законодателство. Благодаря ви. Думата има е, господин Томас Ман. Благодаря, господин заместник-председател. По пътя към Банковия съюз Европейския съюз постига значителен напредък. Ето, че е, подобряваме условията за работа е, в банковия сектор и не банковия сектор, в така наречения сенчест банков сектор. И е, независимо от това дали става дума за Лондон, Париж, е, Берлин, Франкфурт на Майн, е, сделките за финансиране с ценни книжа е, ще бъдат по-прозрачни, ще бъдат по-ясни, ще има повече информация за тях. Това е изключително важно, защото нежеланите ефекти от непрозрачната дейност в банковия и несъщинския банков сектор всъщност са много неблагоприятни. Те доведоха до това и рисковете, но и печалбите да отиват повече към сенчестия банков сектор. Затова приветствам споразумението, постигнато след един конструктивен тристранен процес на преговори и, както комисарят каза, става дума за съществен напредък, за по-висока степен на прозрачност. И така, в бъдеще сделките за финансиране с ценни книжа ще играят много по-важна роля и същевременно ще бъдат натоварени с много по-малък риск и ще е, е, предпазват най-вече малките и средните предприятия. Алфред Санц има думата. Благодаря, господин председател. Очевидно се нуждаем от банки и финансови институции, които спазват правила за прозрачност, е изцяло в духа на благоразумния банков надзор. В същото време обаче е, сме в условията на дефлация, Европа има огромен дефицит е, на капиталовложение. Не може да се накърнява ликвидността на финансовите системи и следва да се търси правилното равновесие между надзор и ликвидност. Новите системи на надзор, е, които са осветлени в въпросния доклад, вероятно са необходими. Но трябва да направим така, че да не противоречат на економическите потребности на времето. от банките още повече се очаква да бъдат двигател на инвестиционния скок, който се готви да направи Европа. И посланието е противоречиво. От една страна се иска от банките и финансовите институции да бъдат активни на пазара, от друга страна им се казва, че трябва още по-тежки, по-строги правила на надзор да спазват. Би трябвало да сме уверени, че онова, което приеме тук е наистина необходимо – за да не засилим несклонността на пазара да поема рискове. Благодаря. Госпожа Моска има думата. I see she is absent. Няма я. Няма я. Госпожа Моска. Госпожа Моска не е в залата. И давам думата господин Полчак. Благодаря ви за думата, господин председателю. Всички сме на едно мнение. Необходимо е да осветлим паралелната сенчестата банкова система и правилата, по които действат тези банки. Един от колегите тук каза, че разделянето на спекулационната дейност от редовната банкова дейност е, не е лесно, но е нужно да има все пак прозрачност. Тук спор няма. Би трябвало да предприемеме мерки срещу спекулациите, които влекат след себе си големи рискове и целят привличане на допълнителни средства и могат да доведат до рухване на системата. На последно място искам да приветствам това предложение, което цели да ограничи административното бреме, което трябва да поемат малките и средните предприятия. Благодаря. Благодаря, господин председател. Европейската комисия още по време на предходния си мандат е, бие тревога е, за финансовите рискове, които крие е, финансирането чрез ценни книжа и разработва решения, проучва въпросния пазарен сегмент и сега като че ли го познаваме по-добре. Е, при все това е, тези системи на паралелна банкова дейност се развиват далеч по-динамично е, от темповете, с които може да реагира европейския законодател. И аз бих искал да обърна вниманието на комисията, че те трябва с бързи стъпки да се движи по предначертания път. А, ние ще я подкрепим. Наистина, предизвикателствата, пред които сме изправени в е, това отношение, е, е, следва да е, бъдат преодолявани агресивно, защото пазарът няма да ни чака. Благодаря. Думата има Анатис Мария. Благодаря, господин председател. По време на финансовата криза стана ясно, че е изключително важно да създадем прозрачност около сделките за финансиране с ценни книжа сенчестата банкова е, система трябва да бъде осветлена, за да няма е, нарушения, за да е, няма нежелание явления. Пазарите на ценни книжа са изложени на редица рискове и опасности. И затова ни е необходима повече прозрачност и в традиционната, и в сенчестата банкова система. Би трябвало естествено да видим на къде се насочва капитала. Още повече, че става дума за стремеж за натрупване на огромни печалби, а не толкова за развитие и за растеж. И трябва да сложим край на тези вредни процеси. Господин Мариас, тази паралелна система е една система, тема, която породи а, кризата през 2009 година. Не се предвижда достатъчно голяма прозрачност, а, но все пак това е компромис. Трябва да се направи необходимото по отношение на левериджа. А, а, за съжаление обаче реформата в банковия сектор и съответните законодателни актове, които обсъждаме, страдат от липса на политическа воля, полагат усилия за дерегулиране, създаване на един съюз на капиталовите пазари, и системи за секюритизация, като се обръща гръб на уроците от 2009 година. А би трябвало да са такива условията, че в крайна сметка политиката управлява финансовите пазари. Благодаря. И сега можем да изслушаме нашия гост от Европейската комисия, господин Домбровскис. Имате думата, господин комисар. Така, уважаеми господин председател, госпожи и господа депутати, удовлетворени сме, че предлаганото от нас законодателство се ползва с такава широка подкрепа в Европейския парламент. Е, за напред е, комисията държи правилата за отчетност е, да бъдат прияти колкото се може по-скоро така че системата да заработи. И след като бъде събрана необходимата информация, ще можем да започнем анализа, да установим потенциалните рискове и да се постараем те да бъдат резултатно управлявани. ЕСМА ще изготви доклад до края на 2016 година, оценка на финансовата стабилност на пазара с оглед на събраната информация. Една година след това комисията ще излезе със свой доклад за дейността на тези пазари, като, като ще излезе и с оценка на целесъобразността на мерките, които са приети за европейските пазари. За сега ви призовавам да приемете колкото се може по-скоро условията за постигане на по-висока степен на прозрачност. В интерес на инвеститорите, в интерес на е, е, пазарите. Благодаря ви господин комисар, заместник председател. Сега думата получава нашия докладчик, господин Сор. Е, грация, шеф. Е вераменте апрецабиле. Благодаря, господин председател. Изказванията, които чухме днес вечерта, показват, е, че повечето присъстващи подкрепят е, предложението за регламент. Благодаря на колегите, е, които споделиха нашите виждания, но имаше и други, които ни разкритикуваха. И колегата Али всъщност посочи, че според него не сме успяли да постигнем ефекта на ласта както и не сме посочили точните е, граници за е, вторично използване на инструмента. Да, добре, но нали, точно по тази причина ние смятаме да е, е регламентираме анализите. Тоест, ние е, желаем да регулираме, но в никакъв случай не се стремим към свръхрегулация, так му обратното. И така е, съществува е, широк консенсус в е, Европейския парламент по тези въпроси. Благодаря много за конструктивното сътрудничество на всички колеги, докладчици в Сянка. Благодаря и на колегите от съвета. По време на италианското председателство най-вече водихме консултациите. Благодаря и на колегите от комисията. Благодаря, господин докладчик.